могат да ги спасят. Но искаме да върнем тези хора на мястото, откъдето те са избягали, защото не са сигурни. Можем да спорим за подробности, да водим дебати, но в крайна сметка всички трябва да се съгласим с това, че европейският ни подход трябва да бъде спасяването на живот. Благодаря. Много благодаря. От е, името на политическата група Идентичност и демокрация дам думата на госпожа Тардино две минути. Иска се да се отворят широко вратите на Европа да се приемат хора. Много е добре да се е, играеш на добър домакин, но когато се отварят чужди пристанища, те не са подложени на надлежни проверки от съответните власти. По различни причини ние не само гласуваме против тази резолюция, но сме внесли и альтернативна наша резолюция, тъй като наш дълг е да защитим гражданите и границите ни. Трябва да помогнем хората да живеят в собствените си страни, да работим с страните по происход, на транзит. Трябва да се работи по първопричините за нелегалната миграция. Малтенското споразумение беше предложено сега а, като решение. Сега се оказва, че само е пилотен проект. Ако това са инструментите, които комисията на Фондер Лайн смята да използва, те ще се провалят. Ние внесохме изменения, тъй като искаме държавите членки да могат да преценяват дали това, което правят на НПО, са действително хуманитарни операции по спасяване на човешки живот или пък са свързани с незаконна дейност. Ние искаме ясни правила, за да не се допускат инициативи, които могат да привличат хора да идват в Европа нелегално. Европа трябва да каже не на трафикантите на хора. Благодаря от името на ЕКР. Давам думата на, на господин Прокачечини. Благодаря, госпожо председател. Ние утре няма да подкрепим този проект на резолюция, защото не желаем да се превърнем в съучастници на тези, които планират е, да удавят правовите държави в Средиземноморието. Има прекалено много мигранти, които през идните дни и седмици ще попаднат в ръцете на каналджиите. Е, хората в Италия неколкократно казват, само по един начин може да се помогне тези хора да не загиват. Като не бъдат пускани лодките им да тръгват въобще от африканския бряг. Непрекъснато повтаряме това. Естествено, спасяването по море е нещо приемливо, коректно, правилно, когато говорим за изключения, за изключителни ситуации, а не за организирано движение. Да се помага на хиляди хора, без за тях да има работа, заетост, да им се гарантира добър стандарт на живот, е неприемливо. Смятаме, че този документ е един социалистически манифест на лицемерието. И за това сме внесли альтернативен проект на резолюция, като искахме да направим така, че мислите ни да бъдат отразени черно на бяло. Благодаря. От името на групата на Европейската обединена левица, господин Урбан Креспо. Благодаря тази година. Повече от хиляда души са се удавили в общия гроб, в който се превърна Средиземно море, когато могат да се спасяват хора. Става дума за не само човешки права, а за човешко достоинство. Не трябва да се затруднява, дори да се криминализират дейностите на онези, които спасяват човешки живот. Това означава да сме съучастници. Да се отказва приемане на спасителните лодки, както го направи Салвизи, Салвини е недопустимо. Трябва непрекъснато да се спасява човешкия живот. Сто хиляди пъти трябва да го кажем, че това не е престъпление. Институционалният расизъм, общата гранична политика са въпроси, на които трябва да обърнем повече внимание. Трябва да се сложи край на екстернализирането на пазенето на границите ни. Либия не е сигурно пристанище. Трябва да се сложи край на споразумението с а, така наречената гранична охрана на Либия. Не трябва да има извинения. Или спасяваме хора, или а, сме съучастници. Така че изберете утре при гласуването. Костас Пападакис има думата. Независим депутат. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τεράστιες ευθύνες της στο υπερελιστικό πόλεμο της Συρίας Европа е също отговорна за войната, за военните действия в а, Сирия. А, се, установяваме, че а, ние сме отговорни също така и за положението с мигрантите. А, имаше много жертви а, в Мория, в Кос, в Самос. Беженските лагери са препълнени и предстои тяхното затваряне. Има заплаха от връщане или отхвърляне на беженци в Гърция. Това е политиката, която сега не демократия трябва. Виждаме, че иска да продължи. Всички търсещи закрила са жертви на капиталистическите усилия, които водят към война. Виждаме сега, че беженци се преместват към лагери в северна Гърция. Много от тях получиха възможност да подадат молба за обежище, но Европа и НАТО трябва най-сетне да прекратят империалистичните си планове и действия, които водят само към расизъм и национализъм. Много благодаря. Давам думата на госпожа Едштатлер за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа. Единодушни сме по един въпрос, наше хуманитарно задължение е да спасяваме животите. И на второ място, действията на каналджиите трябва да бъдат прекратени. Докато говорим за спасение по море, в Англия а, имаше хуманитарна катастрофа. Бяха намерени 39 тела в камион. А, очевидно, беженци това ни напомня а, на подобно събитие в Австрия, където бяха намерени 71 загинали в а, затворен камион. Ето това е бруталността, с която подхождат каналджиите. Те използват беззащитността на хората и а, приемат смъртта на своите клиенти в кавички, за да се обогатят. Трябва да сме наясно какви сигнали изпращаме ние. Спасяването в Средиземно море трябва да бъде разделена от действията след това и докато хората се спасяват, докато получават билет за Европа, до тогава ще, ще тръгват по море. Така че трябва да подобрим сътрудничеството си с трети страни и да създадем сигурни зони, както и да дадем перспектива за бъдеще на африканския континент. Благодаря. Господин Бартол е следващият оратор от Социалисти и демократите за една минута и половина. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на колегата господин Лопет Агилар за прекрасната му работа. Резолюцията, прията в понеделник в Комисията по граждански права и свободи, трябва да се превърне в ясно послание към Комисията и към държавите членки. Не можем да продължаваме с тази политика при закрити врата тъй като тя застрашава човешкия живот на хората, тръгнали по море. Мерките до сега не са адекватни. Видяхме това за последен път миналата седмица с последното крушение. Колко време ще бъде необходимо на държавите членки да поемат отговорността си? Говорим за необходимост от незабавна европейска реакция. Говорим за устойчив подход към спасителните операции по море. Затова призоваваме да има насоки, които веднъж завинаги да уточнят, че онзи, който помага на изпаднал корабокрушенец, не може да бъде наказван. Не бива да използваме Европейският съюз да бъде използван като прикритие за безсрамното непоемане на отговорност от страна на държавите членки. Всеки път говорим за Либия. Мисля, че утре трябва да приемем тези добри предложения, които са извънредно хуманни. Надявам се, че ще има мнозинство за тях в нашата зала. Нуждаем се от е, обяснение за това какво става с 80% от бежанците, които са в пълна неизвестност в така наречените концлагери в Либия. Благодаря. Следва Ян Кристоф Ойтен. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Оставащото в Средиземно море е и остава хуманитарна катастрофа. Спасяването по море е както правно, така и човешко задължение. Ние като европейци имаме а, отговорност, носим отговорност, не можем да оставим хората да загиват, трябва да ги спасим. И за това, а, както днес. а, имаше мнозинство да се отдели пост в бюджета за спасителните операции по море. Това е добра стъпка и знак, че постигаме напредък по тази тема. Четири държави готови а, да участват а, в а, тези операции не са достатъчно. Трябва да се а, включат всички държави и няма да се справим без да има механизъм за разпределене най-добре би било хората изобщо да не се качват в лодките. И за това трябва да подобрим положението в лагерите, усилията на ВКБОН да дадем достъп до пазара на труда на бежанците и да подкрепим най-слабите в обществото. Мисля, че Европейския съюз е в състояние да помогне на тези хора предлагам комисията да направи тези въпроси свой приоритет и да излезе с действително добри предложения. Тинека Стрик има думата сега за една минута. В морето всяка минута е, е важна. Трудно можем да се представиме, че ще оставим европейски граждани в опасност да се удавят в паянтови лодки. Но това го правим с мигрантите и то ежедневно. Е Международното морско право изисква от Европейския съюз като страна по договора УНКЛОС да участва в е, издирвателни и спасителни операции, което изисква достатъчна капацитет в Средиземно море, бързи действия и също дебаркиране в безопасно място. Либия не е безопасно място и не можем да финансираме връщането на тези хора в Триполи, без да нарушим международното право. Трябва а, да помогнем на мигрантите да се спасят от този ад. Всички държави членки трябва да поемат а, своята отговорност и те трябва да получат а, подкрепа, вместо а, да бъдат а, а, наказвани. Този принцип трябва да се прилага бързо и да се гарантира спасяването на човешкия живот и дебаркирането, тъй като всяка минута е от значение. Благодаря. Господин Гаро за една минута. Благодаря, госпожо председател. Резолюцията предлага да се увеличи миграционния натиск върху държавите членки, за да приемат по-добре мигрантите и да ги спасяват в Средиземноморието. Това е текст, който приканва да се отворят всички врати на Съюза и да се дадат още повече възможности на НПО. Така се стимулират онези, които увеличават притока на мигранти. Често пъти така неправителствените организации стават съучастници на трафикантите, заедно с хора като френския вътрешен министр. Това са хора, които са откъснати от действителността, боравят с някакви щедри, воодушевени идеи. Ако искате да спасявате живот, трябва да се направи точно обратното. Да се върнат истинските граници на Съюза и на държавите членки. Да се преследват трафикантите и техните съучастници, които отравят живота на хиляди хора и да се укрепи законодателството в областта на миграцията, като бъдат стимулирани всички инициативи и всяка помощ за страните по происход, за да се избегне тази драстична емиграция. Благодаря. Господин Хорхе Буксаде Вилаба. Отново Европейската левица в Европейския парламент налага този дебат за умиращите в Средиземно море, но с погрешни послания. През 1919 година има намаляване на броя на загиналите в Средиземно море, въпреки че имаше затваряне на пристанища. Трябва да се търси альтернативно решение, да се спазват строго националните закони, да се борим срещу мафиите, трафикантите на хора и техните съучастници, чрез засилване на сътрудничеството между държавите. Трябва да се поставим верните въпроси. Какви средства ще използваме, за да сложим край на привличащите фактори, за да се сложи край на трафика на хора и на НПО, които съдействат за този трафик. Директивата дава на държавите членки суверенното право да следят дали се изпълняват условията за приемане. Благодаря. Следващият оратор господин Реджо. Госпожа Реджо. Повтарям казаното от моя колега преди мен. Повече от хиляда души през 2018 са загубили живота си в опит е, да стигнат до Европа. Хиляда е, човека. И това се дължи на расистската политика на Еврейския съюз, онези, които гласуват от тези а, е, места. Политиците, политиките не се променят. Трябва да се създаде а, граждански корпус за спасяване. А, Вместо това обаче правим опити да отдалечим все повече границите, превръщаме хората в роби. В Испания правителството на социалистите направиха нужното по границата с Марокко. Политиката на този парламент води до повече страдания, до повече смърт. Международното право изисква от нас да се спасява човешкия живот и ако не се прави, трябва да се а, отговаря пред съда. Благодаря, господин Хидвечи. Благодаря, госпожо председател. Тази резолюция съдържа една погрешна предпоставка. Онези, които я поддържат, твърдят, че искат да спасят животи, но всъщност, ако я приемат, ще изпратят грешно послание и ще последват още по-трагични събития. Това е по причина на съдържанието на резолюцията. Това е покана на милиони африканци. Ако продължим да твърдим, че приемаме и спасяваме всеки, още повече хора ще тръгнат към нас и ще рискуват живота си. Затова трябва да помагаме там, където трябва да се справим с проблема и с неговите корени. Трябва да защитаваме границите си, да си сътрудничим по-добре с трети държави и трябва да се справяме ефективно с мрежите от трафиканти, за да не напускат хората родните си мечта, места. Най-добрият начин да не се губи човешки живот в Средиземноморието е да положим политически усилия, така че да не тръгват лодки от Африканския бряг. Освен това, не е разумно да се включват неправителствени организации в спасителни операции. не, това не трябва да означава, че не трябва да се спазват законите. Колеги, ако приемем тази резолюция, това ще бъде безотговорна стъпка от наша страна. Благодаря. Има въпрос с синя карта от господин Бютикофър. Приемате ли? Господин Бютикофър иска да ви зададе въпрос с синя карта. Приемате ли? Приемате ли въпроса синя карта от господин Бютикофър? 30 секунди, господин Бютикофър. Благодаря. Имам два въпроса към колегата. Първо, сигурен ли сте, че сте член на, на НДП, а не идентичност и демокрация на второ място? кое от това, което казвате вие, се доближава по някакъв начин към християнските ценности? Господин Хидвеги, имате думата за отговор. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи. Добре е да се говори за тези неща по най-открит начин. Споменахте християнските ценности. Аз ще кажа, че отговорността е част от християнските ценности. А това, което Европа прави с мигрантите, е абсолютно безотговорно. Безотговорно е да изпращаме послания към нуждаещи се хора, че всеки може да дойде, без да поставяме граница и след това да им казваме, ами съжаляваме, не можете да останете, връщайте се. Ето това е безотговорно. А отговорният подход и отговорното държание е да бъдем реалистични и да помагаме на хората там, където те има нужда от това, да защитаваме местните интереси. Това е християнската отговорност, според мен. Благодаря. Господин Хавиер Морено Санчес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на председателя на комисията Либе за неговата работа и за резолюцията, която представи, където са посочени необходимите спешни мерки да се предприемат, за да се сложи край на загиването на хора в Средземно море. Споразумението от Малта е необходима стъпка, но недостатъчна. Не можем да действаме на парче по решаването на такова важно предизвикателство. Трябва да има европейска обща политика, като имаме на, на първо място план за спешни действия, като се обърне внимание на спасяването на деца и жени, които са по-уязвими но хората умират не само в морето. Много хора едва оцеляват в условия на задържане. Сред тях има много непридружавани деца. Затова отправям искане към държавите членки и към Съюза да се свърши нужното заедно с ООН да се отворят хуманитарни коридори. И нещо лично искам да припомня, че иммигрантите и беженците не са нито числа, нито статистика. Това са хора, които имат своя живот, своя история, свое бъдеще. И това ви го казва един син на мигранти. Благодаря. Майте Пагазалтуа за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз не си пада много по демагогията, знаят, че трябва да има консенсус в парламента, за да имаме е, една политика в областта на миграцията и обежището, за да се справим с сегашната криза. Но човешкият живот е, трябва да се защити. Това е над е, преследването на мафиите, които извършват трафик на хора. Трябва да имаме предвид това. По-настоящем е много по-рисковано да пресечеш Средиземно море, отколкото в миналото, но се спасяват повече хора. Да се криминализират НПО е несправедливо. Да си играем на демагогия с това въпрос няма смисъл. Ние трябва да работим с разум за намирането на решения, заедно с съвета. Вчера съвета и комисията ясно подчертаха, че изглежда не обръщаме внимание на това, което става в Ливия, че има нарушение на човешките права. Какъвто и модел да възприемем, това е нещо, което не можем да допуснем. Нека да е пределно ясно. Благодаря. Госпожа Алис Куна. Благодаря, госпожо председател. Всеки път, когато в Средиземноморието се губи живот, защото Европейският съюз не предприема действия, аз се изпълвам с гняв. Тази нехуманност е срамна. И тя продължава да съществува година след година, без да прави чест на Европейския съюз. Европейският съюз трябва системно и проактивно да извършва спасителни и издирвателни операции, да предвиди плавателни съдове за тази цел, било отделните държави членки или Съюзът като цяло. Трябва да бъдем проактивни, трябва да си обменяме информация за плавателните съдове, изпаднали в беда. Така че всеки, който бъде спасен, Средиземно море да попадне в безопасно място съгласно европейското и международното право. Благодаря. Том Ван Дендрише. Скъпи колеги, който нарушава закона, бива наказан. Така защитаваме нашите граждани и гражданите се доверяват на демократичните държави. Но точно това не иска политическия елит. Той отказва тази теза. Вместо да се охраняват границите, незаконни мигранти, които пресичат границите, получават разрешение да останат в Европейския съюз, а ние ги аплодираме, когато се насърчава нелегалната, незаконната миграция. А, говорим, че сме а, хуманни, но а, какво хуманно има в насърчаването на незаконния трафик? какво хуманно има в това незаконен мигрант да извършва престъпления. Този модел на трафик трябва да бъде прекъснат от нашите граждани, които очакват хората да бъдат върнати обратно. Госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, не казвам, че не трябва да спасяваме човешки животи, но спасителните операции от някои неправителствени организации често пъти се използват, злоупотребява се с тях от страна на трафикантите. Това е циничен бизнес модел, който използва безисходицата на хората. Губят се стотици хиляди евро. Фронтек е спасил множество човешки животи, но спасяването на хора не е основната функция на Фронтекс. Основната задача на Фронтекс е да предотвратява влизането на терористи и престъпници на територията на Европейския съюз. Това обаче се случва без да се контролира миналото на хора. Те биват допускани на територията на Европейския съюз. Тези операции трябва да останат изключение и за това трябва да действаме по суша. Ако се договорим за механизъм за предраз... преразпределяне на беженците, ще се включим и ще одобрим този циничен механизъм. Ако искаме да се борим срещу трафикантите, ни трябва дългосрочен план за развитие на Африка, а също така трябва да се борим с незаконната миграция. Благодаря госпожа Дали за една минута. Благодаря. Както вече бе казано от колегите, загубата на живот в Средиземноморието ни съпътства от години. И ето, днес сме за пореден път тук, без все още да разполагаме с ефективен, функциониращ механизъм за солидарност в областта на миграцията. Ясно е, че за някои държави членки проблемите с миграцията на държавите на юг, на периферията на нашия континент, не представляват проблем. И мисля, че това не бива да ни спира да намерим постоянен подход към издирването и спасяването, който да замести подхода адхок. Само четири държави членки Германия, Франция, Италия и Малта се споразумяха е, да действат координирано след среща на министрите в Малта, но това трябва да е само първа стъпка към изграждането на механизъм за солидарност. Но това е инициатива на държавите членки. Съвета трябва на своя ред да поеме инициативата и да намери решение чрез подход – където да се акцентира върху принципа на забрана за връщането в родните страни, като се спазват правилата за, спа, за спасяване и издирване от всички, а не само от някои. Всички държави членки трябва да носят обща отговорност, но докато няма такъв подход, не можем да бездействаме. Благодаря, господин Хук. говорим в ден, когато 39 души са загинали. Те са били жертва на трафик в Обединеното кралство. Сред тях има едно дете. По-рано тази година аз и слушах беженци, които минават през Ламанша. Почти всички те са пресекли Средиземно море. Те минават през три имена етапа разрушения в страната им, после Северна Африка и на трето място те пренебрегват опасностите в Средиземно море, тъй като просто няма друг избор. В някои държави членки беженците са тласкани в ръцете на каналджиите те все по-често предприемат все по-опасни пътуванията. Децата не са придружени. Нека да спасим тези човешки животи. Благодаря ви, господин Уртасун, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Утре парламентът отново ще отправи ясно послание, че трябва операция по спасяване в, Европе... в Средиземно море. Многократно сме го казвали, че вече сме изморени и няма реакция от институциите. Имаме предложения, които са конкретни. Многократно искаме Европейската комисия да направи препоръки към държавите членки, за да не се криминализира хуманитарната помощ. От съвета искаме да поиска от държавите членки да спазват своите задължения по спасяването в Средиземно море в, с конкретни действия. Но трябва също да обърнем внимание и на приемането. Само четири са държавите с засилено сътрудничество, които искат да участват в разпределянето. Трябва да се включат много повече страни, да имаме е, истински солидарен механизъм е, за приемане. Благодаря, господин Фест, за една минута. Благодаря. Присъствието на толкова малко хора в тази зала е показателно за интереса. В Северна Сирия всеки ден умират повече хора от е, онези загинали в Средиземноморието. И те са жертви на държава, дълго време охажвана от е, Европейския съюз, които не виждат, че Турция се е превърнала в деспотична държава. Сега можем да очакваме вълна от беженци от е, Сирия и от кютските територии. Те ще дойдат по е, суша. Вместо да се говори за това, продължаваме да говорим за спасяване в Средиземноморието, е, за отношението към е, неправителствените организации, Клаудия Ракете вижте, осъзнайте, че а, проблемите не са в Средиземноморието. Спрете спасителните операции. Спрете вместо това преследването и унищожаването на кюрдите. Господин Рос, една минута. Благодаря, госпожо председател. Според Международната организация по миграция, потокът на бежанците в сравнение с миналата година е намалял с, 3, с 42%. Тоест с 32%. Броя на смъртните случаи се е намалил с 42%. Знаете ли защо е станало това? Заради политиката на господин Салвини. Защо иска Европейският съюз спасителните и е, издирвателни операции в Средиземноморието да се разширяват, да се увеличи капацитетът за това? Защо? Защото Европейският съюз се опитва да стимулира емиграцията с помощта на неправителствените организации. Това има катастрофално отражение върху големите градове в Европа. Глобалистите се стремят към решение, което не е в интерес на Европа. Нека най-сетне да потърсим структурно решение. Да затворим границите и беженците да останат в собствените си страни. Европейската комисия ни припомниха, че целта в е, областта на миграцията е да се спасява човешки живот. Но има разлика между това, което се говори и това, което се прави. Средиземно море е все по-смъртоносно. Не се спазва правото, свързано с приемането в достойни условия. Отново само няколко месеца по-късно в тази зала виждаме, че нищо не се е променило. Трябва да има а, истински мерки за спасяване, да се спасява не само човешкия живот, да има координация между пристанищата. Докато това не е така, НПО а, ще вършат това, което не правят държавите членки. За това трябва да се сложи край на а, криминализирането на онези, които спасяват а, хора, които са застрашени от удавене. Директивата по улесняването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 Добър вечер на вас, госпожо председател, и на колегите. сумалиско британски писател писа веднъж, че никой не би сложил децата си в лодка, а, освен ако морето не е по-сигурно от сушата. Това показва а, и ние знаем, а, че а, Средиземноморието а, е тази е, по-сигурна зона. Въпреки това се увеличават е, жертвите има по-малко спасителни операции. Някои държави а, криминализират спасителни операции на неправителствени организации. Това са хуманитарни ценности, които са обърнати а, с главата надолу. Бихме очаквали такова нещо от Тръмп или от Путин. Ние трябва да поемем отговорността си. И за това моля господин комисаря, да направим истинска политика за спасяване, за да не загива никой и за да не оставим полет за трафикантите. Госпожа Хутасари. Госпожо председател, Европа е слаба в борбата с престъпността и в охраната на границите. Нашите граници привличат хора, мъже, жени, деца от Африка на юг от Сахара, които се стремят към по-добър живот. Европа не може да приеме милиони африканци. Тя принадлежи на Европа. Европейските политици не могат да се карат година след година за това кого къде да настанят. Ако изразходвахме толкова енергия за благоденствието на европейците, колкото прахосваме за имиграцията, Европа щеше да е много по-добре. не говорим за това как да опазваме по-добре външните си граници, а всъщност нашия дълг е да гарантираме благоденствието и просперитета на европейската цивилизация. Minute, Госпожа Ин... Инджир за една минута. По време на преговорите за новата миграционна политика на Европейския съюз хора продължават да се давят в Средиземноморието. Криминализират се доброволни хуманитарни организации, които искат да спасяват човешки животи. Една голяма част от утрешната резолюция прикамва комисията да създаде насоки възоснова на европейското законодателство а, а именно, че не бива да се криминализира помощта, хуманитарната помощ, която не е с цел печалба. А, ние приветстваме споразумението от Малта, но имаме нужда от постоянни устойчиви решения, което означава, че имаме нужда от е, европейска политика по миграцията, в която да се включат всички държави, да поемат отговорността си и да защитят хора, които бягат от е, война и насилие. А, също така трябва да се помага на хората в собствените им държави. А, трябва да се питаме обаче как можем да попречим на хората да бягат, когато нямат друга възможност. Госпожа Бисалто има думата за една минута. Споразумението от Малта не се спазва. Не се спазва от Италия. Правят се само декларации, не се приемат мерки, които са реални. Всъщност се аплодират престъпниците, трафикантите. Приемат се решения срещу желанието на гражданите в Италия, които приемат много незаконни мигранти. Но вече ми е омръзнало да слушат а, а, лъжи и прояви на лицемерие от страна на Европа. Необходимо е да има легални канали ние трябва да държим на нашата земя, да защитим нашите хора и нашия суверенитет. Благодаря, господин Блашко, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нашият парламент оплаква горчивата съдба на хората в Средиземноморието. Кой обаче отговаря за тази съдба? Първо, това са политиците, които продават оръжие на страните в Северна Африка. И така водят до създаване на хаос. Второ, институциите, които правят безсмислена политика с нечестни предимства за мигрантите и не наказват каналджиите, онези, които подпомагат хора като госпожа Ракет, инициаторката на спасяване по море. И не на последно място – самите хора, които тръгват по море без да бъдат в състояние да преценят рисковете. Всички тези хора носят отговорност. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Над 10 души се желаят да получат възможност за изказване. Няма да мога да дам думата на всички. За съжаление, първият ни оратор ще бъде госпожа Холмайер. Herr Kommissar, Frau Господин комисар, е, госпожо министър, скъпи колеги, дебатът показва, че и с е, тази резолюция, която формулирахме, е, можем да покрием само малък аспект от целият проблем. И това е моят проблем с нея. Аз съм за издирване и спасяване. Няма никакво съмнение в това. Но само да се говори, да се говори само за спасителни операции не е достатъчно, защото Большинството от хората умират в Сахара. И ние просто не виждаме това, нямаме този образ пред очите си и го игнорираме. И за това смятам, че трябва да отделим повече внимание с онези държави в Африка, които можем да си сътрудничим и да предотвратим това хората да тръгват. Frontex действа ефективно и това не подлежи на съмнение. Но, за съжаление, решението, което иска резолюцията, за мен не е решение. Господин Адио Салиба за една минута. Юра президент, солюциониите европей, езистенти. Госпожо председател, решенията, които са на лице, не са достатъчни, не са добри. Те не са достатъчни, за да се справим с настоящата криза. От една страна са мигрантите, много хора, сред които мъже, деца, жени губят живота си. От друга страна са европейските граждани, които не са доволни, тъй като Европа не предприема действие. Граничните държави са засегнати от миграцията, те са уязвими на инциденти, като тези, които наблюдавахме в Малта миналата седмица. Ситуацията ескалира и ние не можем да стоим безучастни. Това сериозно безпокои гражданите. Ако продължаваме по този начин, ще се засили екстремната идеология, ще има повече насилие. Европа трябва да се събуди и трябва ефективно да намери решение с солидарност трябва да се намерят общи решения. Следващият оратор за една минута госпожа Йовеева. е тако pomembne problematike, като е reševanje бегунцов. Изключително важно е да решим така важния въпрос с спасяването на бежанци и мигранти в Средиземноморието. Но още по-важно е не само да приказваме, а да предприемем конкретни мерки за решаване на проблема. Именно това прави проектът на резолюция. Европейският съюз се нуждае от по-добра координация при спасяването на мигранти и кандидати за статут на беженец. Между 14 и 18 година повече от 90 000 души са изгубили живота си в Средиземноморието. Това е плашеща цифра. Вярно е, че има проблеми свързани с сигурността, но трябва да си даваме сметка и за солидарността. Държавите членки трябва да обединят усилията си и да помогнат онези, които имат право да търсят оазис в Европа, като същевременно запазят безопасността и сигурността на своите граждани и граници. Благодаря. Господин Брунзински. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, może na początek cytat знане хиба всичким, кто ратуе. Ще започна с един цитат, познат на всички. Който спаси живот, спасява целия свят. И аз ще говоря от собствен опит. Преди работех като моряк. Ако човек е в беда по море, трябва да му се помогне. Но Днес като политик знам, че и престъпни организации слушат а, нашия дебат. А, и унези от екваториална Африка ни а, слушат, слушат нашите познания, а, нашите дебати. Като министър в Полша преди години е, чух един разумен глас. Е, Вътрешния министр на Марокко каза, че има нашествие. Ние с нашата политика насърчаваме хората да тръгват към Европа. Много. Благодаря, госпожа Дели. Има думата. Аз също искам да отдам почет на 39-те души загинали в един контейнер чрез една компания, която е ирландска, но е регистрирана в България и която се занимава с транспортни дейности. Това е още един пократителен пример за рискът, който поемат хората, за да стигнат до Европа. Аз приветствам усилията на онези, които се занимават с издевателни спасителни дейности това е в съответствие с международното право. Това, което не е в съответствие на международното право е да се връщат хората, да се делегира отговорност на Либия, където има ужасяващи условия. Трябва да има реформа на Дъблинското споразумение. Ние трябва да създадем безопасни канали за Европа, за да сложим край на каналджийството, но трябва да спрем да бомбардираме техните страни и да превръщаме тези хора в беженци. Благодаря ви за една минута за господин за уделени слова. Вшимли сте се... Благодаря, госпожо председател. Отбелязахте колко много хора е, от е, идентичност и демокрация напуснаха залата и дори няма да изчакат изказването на е, комисията. За мен не е приемливо толкова много хора да умират по тази най-опасна граница в света. Това е срам за Европа. Е, в същото време неправителствените организации се превръщат едва ли не в таксиметрови шофьори и заместват Фронтекс. Това е още по-недопустимо. Говорим за рискове за сигурността, за подпомагане на организирана престъпност. Всичко това се дължи е, на факта, че неправителствени организации стъпват на мястото на държавата – благодаря. Следващият ни оратор е господин Маджурино. Io sono sinceramente sconcertato per alcuni interventi che ho sentito da parte della destra. Siamo di... От дясно чух някои изказвания, които ме накараха да взема думата вземаме решение да спасяваме човешки животи. Но това не е достатъчно. Никой не казва, никой не кани всички да дойдат при нас. Просто искаме да спасяваме човешки живот. Онова, което липсва всъщност е обща европейска политика за преразпределяне на мигрантите върху държавите членки – преработването на Дъблинския регламент и създаването на система а, на преразпределяне. Ето така, по този начин ще се справим с а, трафикантите. Трябва да има обрат в европейската политика. Той още не е настъпил. Хората трябва да са в центъра на нашите усилия. И не бива да си играем с техния живот, за да спечелим техните гласове. С това дебат приключва. Давам думата на комисаря Хан за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожа министър, уважаеми депутати. Както казах в началото на дебата, Спасяването на човешкия живот е, е и ще продължи да бъде приоритет на Европейската комисия. Това е наш морален дълг, правно задължение е, да осигурим е, защита на онези, които бягат от преследване, от конфликти и войни. Ние трябва да продължим да създаваме една цялостна стратегия за справяне с миграцията във всичките аспекти. Трябва да продължим усилията за справяне с първопричините за миграцията, да работим с държавите на происход и на транзис, да се борим с каналджийските мрежи, които безпощадно експлоатират тези отчаяни хора. Трябва да има по-надежни легални пътища, както и намирането на места, където да бъдат презаселени лицата, които са блокирани в трети страни. Европейския съюз не може да реши въпросите сам. Трябва да продължим да работим в партньорство с държавите на, на происход, транзит и местоназначения. Трябва да работим заедно с гражданското общество, да споделяме отговорностите в истински дух на международно сътрудничество. Обеден съм, се, че всички тези елементи ще бъдат отразени в многия пакт за обежище и миграция, който ще бъде внесен от новоизбрания председател на комисията Фондер Лайн, за да може Европейския съюз да даде своя отговор на промените в областта на миграцията. Благодаря. Министър Топорайнен от името на съвета има думата почитаеми евродепутати, финското председателство изцяло осъзнава критичното значение на хуманитарната ситуация и хуманитарната помощ в Средиземно море. Твърдо решени сме да работим за по-устойчиво решение в сътрудничество с всички заинтересовани. Подобен механизъм трябва да носи предвидимост според международното право, да се решават всички въпроси и убежището и връщането да бъдат подчинени на международното право. Решения ни трябват бързо, но това решение, което ще намерим, трябва да обхваща всички аспекти. Европейският съюз като цяло, да не говорим за мигрантите, не заслужава тази ситуация да продължава да стои нерешена. Нека кажем ясно, трябва да спасяваме живот. Говорим за хора, за отделни личности. Същевременно, ние ще продължим да работим за реформа на общата система за предоставяне на убежище с цел намиране на постоянно решение на подобни ситуации в бъдеще. Оставам уверена, че чрез общите ни усилия ще направим важни стъпки в посока към тази цел. Благодаря за дискусията, благодаря господин председател на Комисията по граждански свободи за вашия ангажимент. Продължаваме работата. Благодаря. Е, госпожо е, Топорайнен, четири са проектите на резолюции, които сме получили. Приключваме дебата. По резолюциите ще се гласува утре. Преминаваме към следващия дебат. Изявления на съвета и комисията за откриване на преговори за присъединяване с Република Северна Македония и Албания. Преди да започнем разискванията, можете да използвате стандартната регистрация и новата система, за която имате информация на бюрата си, ако искате да вземете думата в спонтанните изказвания. Моля да не правите това в края на редовните разисквания, а своевременно да се регистрирате, ако искате да се изкажете спонтанно. И така всичко е готово. Госпожо Топорайнен, имате отново думата. Почитаема госпожо председател, дами и господа евродепутати, както знаете много добре, напредъкът на Северна Македония и Албания по европейския път беше обсъден в съвета и се обсъжда от едно известно време насам. Знам, че сте наясно, че съветът не можа да вземе решение по препоръката на комисията да се започнат преговори за присъединяване с Република Северна Македония и Албания. Междувременно Двете държави работиха а, усилено, за да изпълнят условията. А, заключенията на съвета от миналият юли а, ясно казваха, че най-късно през октомври ще се вземе решение по започване на преговори. И като а, представител на съвета трябва да кажа, че съм дълбоко разочарована